le président de la République de Tunisie, Kaïd Essebsi. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Президентът на Република Тунезия Бежи Каид Ас Сепси. Председателят на парламента, моля, заемете местата си. Републик Каид Господин председател Кайтас Сепси, госпожо заместник председател Могерини, добре дошли. Господин председател на съвета, господа министри, добре дошли, скъпи колеги. За нас е огромна чест да приветстваме с добре дошъл в Европейския парламент президента на Република Тунис. Нека да изразя удоволствието, което изпитваме, господин президент, да се видим една година след срещата ни в Тунис. Аз отново бих искал да изразя благодарност за топлия прием във вашата красива държава. Господин председател, в президент, извинете, в началото на това заседание бих искал с закъснение от два дни да ви поздравя за рождения ви ден от края на ноември от 1926 година. Вие казахте, не дете да казвате, че това е 90-я, затова ще каза за 9 нулевия ви рожден ден. 90. «Е, президентът ме помоли да не казвам 90, а да кажа 9-0 и точно това направих. Господин президент, вие сте тук сред приятели и партньори. Заобиколен сте от всички, които носят в сърцата си демократичното бъдеще на Тунис. За пет години вашата държава направи голям преход по пътя на демокрацията. Вашата държава днес се потвърди като модел на многообразието и толерантността. У вас тези ценности се гарантират в Конституцията, както и правовата държава и равенството на хората. В една епоха, в която популистите развяват плашилото на страха, Тунис ни изпраща едно силно послание – Господин президент, скъпи колеги, по време на официалното ми посещение в Асус в Тунис, е, аз осъзнах економическите, социалните предизвикателства, както и тези свързани с сигурността. Това са ежедневни предизвикателства за демокрацията в Тунис. Аз се върнах с дълбокото убеждение, че въпреки всички тези трудности, вашата страна притежава огромно богатство. Това са едни млади, обучени а, сили и хора, които са готови да се борят за бъдещия просперитет на Тунис. Това е един огромен кос, а, с който разполагате. Така ще може да извършите реформите. Те ще върнат доверието на гражданите, на тунизийците, в местните оператори, както и в чуждестранните инвеститори. Вие не сте сами по пътя си. Международния форум за инвестициите, който се проведе в началото на седмицата в Тунис, е пример за това. Уверявам ви, господин президент, че Европейския парламент ще следи отблизо ангажиментите, които Европейския парламент пое към вас, както и тези поети от държавите членки. 40 години от двустранните ни отношения празнуваме тази година. Европа е първият ви търговски партньор, с което се гордеем. Решихме да отидем още по-далеч. Поехме политически ангажимент заедно с вас да изработим привилегировано партньорство, защото е важно по осезаем и многообразен път да се изрази необратимия характер на нашите отношения. Тук не става въпрос само за солидарност, а за потвърждението на едно единно виждане за бъдещето. Господин президент, Младите хора от двете страни на Средиземноморието никога не са били толкова добре обучени. Те споделят едни и същи цели да пътуват, да живеят достойно и да могат да бъдат щастливи в живота си, в работата си. Ние желаем да отговорим на тези техни очаквания. В това отношение приветствам новата инициатива на Европейския съюз за създаването на програма за младеща. Това показва нашият стремеж да подкрепим младите таланти и да помогнем на мобилността на младите тунизийци. Това е най-добрата инвестиция, която можем да направим, за да подобрим сближаването на нашите общества. Не можем да си позволим младите да живеят без надежда и да се подават на смъртоносни идеологии. Всички ние трябва да опровергаем черния сценарий на всички екстремисти. Заедно можем да покажем, че универсалните ценности се прилагат по един и същи начин в Европа и в Тунис. Приветствам инициативата, която вие предприехте в музея в Бардо изявлението, декларацията на Тунис срещу тероризма, солидарността между народите и вероисповеданията. Това само а, препотвърждава нашата ангажираност редом до Тунис, младите хора в Тунис. Благодаря ви отново, господин президент, за това, че ни удостоихте с присъствието си. Заповядайте, имате думата.